когато съпротивата се опълчи. Русия обаче пренаписва историята и твърди, че малка Финландия е започнала войната. Макар и това да не отговаря на историческите факти. Благодаря. Козма Злотовски. На русийска нарация история. Госпожо председател, на руската руското тълкование за Втората световна война е изтъкана от лъжи. Разбира се, те биха искали да се отърват от това, че и ние носехме отговорност, но се стремят да разеденят международната общност. Втората световна война нямаше и да започне, ако нямаше този пакт между Третия Райх и Русия. И каквито и лъжи да разказва президентът Путин, той няма да може да обори тези факти. Трябва да поеме отговорност за престъпленията и той не може да бъде надежден партньор на международната арена. Руските лъжи съдържат много информация за онова, което става и днес. Благодаря, господин Золотовски. Александър Йорданов има думата. Една минута. Госпожо председател, категорично трябва да се осъдят опитите на Путин да отрича вината на Съветския съюз за началото, но и за случилото се след края на Втората световна война българската трагедия започва в началото на септември 1944 г., когато Съветският съюз ни обявява война. Руснаците и комунистите наричат тази война освобождение. Това е лъжа. Съветският съюз налага в България престъпен комунистически режим. Избити са десетки хиляди българи, елитът на нацията. Отворени са концлагери, провежда се незаконен народен съд днешна русия като приемник на съветския съюз дължи извинение не само на полша и балтийските държави но и на българя. призовавам обединена европа да не допуска отделни държави да флиртуват с днешния режим в кремъл. необходимо е да се противопоставим на руската хибридна война срещу европа. надявам се че няма да има европейски лидери

Благодаря. ноември миналата година в тази зала се прие резолюция за значението на европейската историческа памет за бъдещето на Европа, където за виновник за Втората световна война е обявен Пактът Рибентроп – Молотов, а комунизмът и нацизмът са приравнени. В резолюцията изобщо не се споменават понятията фашизъм антифашизъм и антифашистка съпротива да ние не трябва да отричаме пагубния ефект на пакта от тридесет и девета но не бива да игнорираме изцяло историческите факти като сключените съглашателски споразумения между нацистка германия и великобритания франция дания полша литва латвия естония както и позорното мюнхенско споразумение предопределящо по нататъшната агресия на хитлер. тук въпросът не е за русия и руската пропаганда а за нас самите пренаписвайки историята ние нанасяме удар върху собствената си достоверност. директният трансфер на история към политика води до подмяна на историческата истина и директно към реваншизъм който вече е видим в много страни в европа. той оправдава престъпленията които нацизмът извърши срещу човечеството и насърчава възраждането на неонацизма на който ние в европа категорично трябва да се противопоставим. благодаря ви.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 Причините довели до Втората световна война и всички трагични събития, последвали от това геноцид, холокост, загуба на независимостта на окупираните от Съветския съюз европейски държави, където на много европейски държави са страдали под бутуша на фашистска Германия или на Съветския съюз. Не можем да отричаме и да търсим извинение за поведението на Хитлер и Сталин. Много държави в Европа загубиха независимостта си за години, загубиха стотици хиляди свои граждани. Нека се получим от този опит. Отива си поколението, преживяло тези времена времена. Какво става с тези престъпления? Какво променя нашето общество? За това е много важно младите поколения да знаят какво е станало в Европа и кои режими са виновни за тези престъпления. Хитлер, хитлеристския и сталинистския. Няма да, защо да извиняваме тези престъпления, това няма да ни помогне по никакъв начин. Благодаря за направеното изказване. Сега давам думата на господин Дайосто. Една минута. Благодаря, госпожо председател. Най-лошата форма, която сме виждали в история е, е, е, е нацизм. Европа не може да забрави какво се случи в Истрия, в Хюме, в Далмация, трагедията на хиляди италианци. И а, не бива да забравяме италианските партизани. Не искаме да направим това. Комунистите от третото хилядолетие продължават да наричат фашистка унази героини от италианската съпротива, която знаем от историята. Им бойкотират се всякакви събития, които правят опит за възпоменание от страна на левицата. Пауло Панса, италиански журналист, е изчезнал безследно, който пише по тези е, теми, е забравен. Трябва да припомним на е, президента на нашата република Серджо Матарела, че този, който забрави историята, е осъден да я повтори. Паметта трябва да е жива. Благодаря. Благодаря. Следващия оратор е, е Рафаеле Станканели. Благодаря. В е, тези интересни е, прения по изопачаването на европейската история, трябва да спомена един от най-изтъкнатите италиански журналисти. Той е от левицата – Панса имаше е, смелостта да тръгне против течението и да отвори най-противоречивата история, е, страница в е, новата история е, на Италия. Разказа за престъпленията, извършени от партизаните комунисти в началото на 1945 година. Той разкри истината за ролята, която изигра левицата и която изиграха комунистите. Това, което се случи в Кавало, не само по време на войната и след това, показва, че историята се използва за политически цели и това не бива да се повтаря. Благодаря.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 пакта между двамата тирани, Хитлер и Сталин, заграбването на Полша и разбира се моята страна Румъния. Имаше тайно споразумение, моята страна загуби територии, които така и не успя да си възвърне. Тук не говоря за това, което пише в учебниците по история, е, но и днес има румънци в Бесарабия, които са подложени на пропагандна атака. Политиците в е, Москва трябва да разберат, че тази пропаганда е редно да спре. Би трябвало да продължим да водим битка за истината и да спасим нашата памет. Благодаря. Благодаря, господин Томак. Господин Девеса, една минута. Благодаря, госпожо председател е, тази дебат според мен е оправдан, защото съществуват опити за изкривяване на историята. Тази сутрин видяхме членове на партията Брексит да казват, че тръгнал, Европейския съюз тръгнал от свободната търговия и че всичко се е объркало, когато нещата се задълбочили. Това е грешка. Самия Робер Шуман казва, че поставя началото на евро, европейското обединение стореното от нашите предци. Ние имаме обща европейска история с много трагедии и с много добри дела. И всичко това трябва да намери място. Благодаря, Руис Девеса. Сега Петър Аустровичус. Саря, колегос. История... Благодаря, госпожо председател, госпожо еврокомисар, драги колеги. В ръцете на шовинисти и националисти историята се превръща в политически инструмент. В Русия рус... историята се използва за да се настройва руската, руския народ е, срещу европейските е, народи и да се отклонява вниманието от техните собствени проблеми. Необходимо Необходима е истината в петък се очаква с решението на съда за поделото срещу Юрий Димитрев. Той е правозащитник и той винаги се е борил за да се признае броя на шаринистските жертви. Е, намерени са огромни масови дворобе, а официалните е, източници заявяват, е, че става дума за гробове домове на избити червеноармейци. Не мина много време и тъ, срещу него бяха изфабрикувани обвинения и той бе задържан. Хитлер иска да пренапише историята. Ясно е, е, е че е, се манипулира и ролята на пакта Молотов-Рибентроп. Благодаря, колега Остревичус. Сега Господин, господин Збигнев Кузмюк. Е, Благодаря, госпожо председател. Госпожи и господа, през 2019 година Европейския парламент прие резолюция, в която се казва, че пакта за ненападение от 1939 е, година между Третия райх и Русия – и протоколът към а, този пакт раздели между двете страни и сферите на влияние и това е непосредствената причина за Втората световна война. Полша беше нападната на 1 септември 1939 година, на 17 и от СССР. Други страни от Централна Европа също пострадаха. В резултат на тази резолюция президентът Путин многократно се опита да изопачи историята и ние трябва строго да обсъдим тези фалшификации и да поискаме от Европейската комисия да предприеме мерки. Благодаря на господин Козмиок. а сега давам думата на господин Полък за една минута. Благодаря много. На 27 януари е се навършват 75 години от освобождението на Освенцим. Е, кон концентрационен лагер, в който са загубили живота си милиони невинни хора, напълно невинни хора трябва още веднъж да напомним, че няма а, свръх човек и по-малко хора. Но милиони загинаха за това, че са роми или а, евреи. Ако Хитлер беше спечелил войната, и аз като представител на ромското население нямаше да бъда тук. За това съм изненадан, че все още има хора, отричащи Холокоста. Холокост е имало и тези трагични събития не бива да се изкривяват. По време на Втората световна война е, хора са били убивани дори заради мълчанието си, а днес трябва да говорим, трябва да издигнем глас, трябва да действаме в борба срещу фашизма. Не бива да мълчим, трябва да се борим срещу омразата и всички форми на нейното проявление. Благодаря, колега Полък. Сега гос, госпожа Ружа Томашич. Благодаря. Втората световна война остави своя отпечатък в Европа. Имаме мир, взаимно уважение, но не бива да забравяме, че преди и след тази война нещата се промениха. Имаше империалистични желания и амбиции и някои се превърнаха в пушечно месо. В крайна а, сметка не може същите сили, които донесоха свобода, да бъдат освобождавани след това от западните сили – а, някои от тях явно бяха победени от комунистите. Различни са историческите събития, но ако вземем всичко предвид, става ясно, че паметта за историята е а, важна и е важно да се а, постави някаква дистанция с, с тези престъпления, извършено билото от комунисти или фашисти. Благодаря, госпожо Томашич. Сега думата има госпожа Юкневичиени. Аз норю предетелинг смело. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, нека първо да благодаря на руския президент за това, че направи такава реклама за нашата, резолю... на нашата резолюция в Европейския парламент. Путин се опира на публикувани архивни материали и ги използва като форма на информационна борба. Нека господин Путин опубликува целия сталинийски архив. Световната общественост има право да знае каква е била съдбата на евреите в Съветския съюз, е, каква е била съдбата на литовски българския народ да ни върне и откраднатите през 1991 година архиви на КГБ. Ние имаме право да знаем как са били избити нашите поборници за свобода. Да, го, да, да разкажем за зверствата на червената армия сред цивилното население и изнасилването на жени за защото всеки тоталитаризъм започва с лъжа благодаря до, до госпожа Нуция Дуриш Николошова v 20. storočí priniesli nacistické, ale aj komunistické režimy. 20. 20 век до, по, довежда, доведе до избиване на много хора от фашистски авторитарни режими. В моята страна неонацистите смениха униформите с костюми и вече присъстват в парламента, включително включително и тук. Е, включително и председателят на комисията в нашия парламент за връзки с Европейския съюз е от тези партия. Срамувам се, но ние трябва да намерим истинската причини за това лошото образование, непознаване на историята, е, корупцията и разбира се е, примиримо, търпимост прямо хората, които разпространяват омраза каза. Това не бива да се търпи. Благодаря, госпожа Николсова Сонова. Сега на госпожа Шойдрова. Позволете ми да кажа, че пактът Молотов-Рибентроп говори ясно за това как си подават ръка тоталитарните режими действията в Полша дават основание да очертаем ясно агресорите президентът Путин и неговите сподвижници отричат ролята на пакта Молотов-Рибентроп. Това не бива да се тъпи. Ние не сме против Русия. Ние искаме да изразим, да кажем, е, че ние сме против историческите лъжи на президента Путин, защото не искаме в Европа да се повтарят войни и диктатури. Това трябва да е пределно ясно на бъдещите поколения. Благодаря. Благодаря, госпожо Шойдрова, казва председателката. Е, сега последното изказване от тази дискусия. Господин Разалейос Хавиер. Когато говорим за миналото в нашата политическа институция, нека да не забравяме, че ние не сме историци, ние сме продукт на историята. И за да останем верни на истината, нека си припомним – че трагедията на Холокоста продължава да е жим в памета на хората, които градят демокрация и днес. Нека да бъдем много предпазливи спрямо всеки опит да се изопачават историческите събития и пакта Молотов-Рибентроп. В концлагерите няма нищо друго, освен изтребление. И това не може да се оспорва. Благодаря на последния оратор. И сега, за да приключим разискванията по тази тема, давам думата на комисията и след това на съвета. Първо госпожа Юрова. Почитаема госпожо председател, а, уважаеми депутати, нека направя това заключение. Ако бъде отделена една държава членка с оглед изопачаване на историята, Европейската комисия винаги ще се възпротиви и ще предприеме мерки, защото трябва да бъде съхранена свободата на средствата за информация. Бе казано и тук ще цитирам. Темата на тоталитарното управление не е убедение комунист или нацист, а онези хора, за които е разграничението между фактите и фикцията и между вярното и невярното всъщност вече не съществува. И с това приключвам цитата. Искам да изпълня своята мисия да има, а, имаме здрава демокрация, основана се основаваща се на добро образование, плуралистични средства за информация. Само когато имаме ясни а, действия, можем да съхраним разликата между вярно и онова, което е невярно. Когато отбелязваме годишнината от най-ужасяващата война в историята на човечеството, ние не бива да сме свидетели на растящи опити за изопачаване на историята – и онези, които са реалните извършители. Благодаря. Благодаря, госпожо Еврокомисар. Сега представителката на съвета, госпожа Бърняк. Уважаеми евродепутати, госпожи и господа, много имаме да се учим от нашата история в тези времена. Имаме общи ценности, които трябва да отстояваме. Бъдещето на Европа трябва да стъпи на взаимните общите ценности и общо разбиране на традициите и споделено разбиране за Европа и нейното минало. Още веднъж благодаря много за вашето внимание. Благодаря, казва председателят. С това и приключваме дискусията по темата и пристъпваме към следващата точка от дневния ред. Из, изказвания, текущи изслушвания по член 7 от член 7, параграф 1 от 10 относно Унгария и завета на изявление на съвета и комисията. Отново госпожа Бърнят с от името на съвета. Thank you. Благодаря, господин председател. Господин председател, уважаеми евро... зачитането на върховенството на за... закона е основна наша ценност и стожер на е, Европейския съюз. Това е средата, в която живеят нашите граждани и работи нашата търговия. Недослабостите правят е, отслабва съюза вътрешно и външно. Самата тъка на нашето общество се гради върху демокрацията. Върховенството на закона и основните права са пряко е, свързани и взаимно се допълват. Е, едното не може да съществува без другото. Е, имаме съответни текстове по по отношение на Полша и Унгария. По отношение процедурата относно Унгария по инициатива на Европейския парламент от септември 2018 година бяха проведени две изслушвания в съвета по общи въпроси през септември и декември 2019 година. Първия кръг от изказвания обхвана всички теми в предложението на Европейския парламент. Във втория случай се говореше основно за свободата на мненията, академичната независимост, както и съдеб... независимостта на съдебната система. Всичко това е в съгласно член 7 и а, по решение на съвета от юли миналата, год... миналата година финландското председателство даде информация на съвета и проведе първо изслушване на първи на първо изслушване в присъствие на представители на Харватия и Германия. Въпросът бе разгледан пред комисията Либе. През декември имаше второ обсъждане и официален обмен на мнение между министрите и Европейския парламент. Парламента имаше възможност да представи новото си предложение във връзка с актуалните събития в Унгария. В заключение, нашето намерение като хрватско председателство е редовно да информираме парламента за развитието по член 7 и е, процедурата свързана с Унгария. Благодаря за вниманието, председател председателят. Благодаря от името на комисията госпожа Юрова. Благодаря, господин председателю. Благодаря ви, че е, включихте в дневния ред е, обсъждане по е, положението в Унгария. Много важно е всяка от институциите да изиграе своята роля за укрепване на върховенството на закона. През ноември председателя на комисията Урсула фон дер Лайен припомни именно тук в пленарната зала, че никога не можем да направим компромиса с върховенството на закона като основа на всичките ни дейности навсякъде и припомни равнопоставеността на всички държави и членки, като обърна внимание на необходимостта от диалог, превенция и същевременно непоколебимо предприемане на необходимите мерки. За положението в Унгария комисията многократно е, е правила изявления, е, в които е споделила своето безпокойство. По предложение на парламента беше задействана процедурата по член 7 и комисията съвършено ясно заяви, че каквато и позиция да заеме е, съвета по тази процедура, трябва едно справедливо решение включително е, с е, е, необходимата роля в съответствие с правомощията на Европейския парламент. Позволете ми да ви разкажа накратко за положението в Унгария. Те бяха отразени и в неодавнашното становище на парламента. В областта на върховенството на закона имаше съществени изменения в закона за съдебната власт на 10 декември, без никакви обществени консултации, без консултации с Венецианската комисия, бяха прияти тези изменения и допълнения. През септември 2019 година Върховният съд на Унгария обяви за неправомерно действието на унгарски съдия, който, се от, който отправи е, молба за, с преюдициално запитване към Съда на Европейския съюз. Това е, по-нататък трябва да се каже, че е дебалансирано съотношението на правомощията в Висшия съдебен съвет. Шест международни организации декември миналата година, заедно с някои медии, публикуваха доклад, в който се казва, че от 2010 година насам унгарското правителство системно руши медийния плурализъм, най-вече поради това, че Собствеността е силно концентрирана в ръцете на държавата или в частни медии, които зависят от рекламодатели, които са държавни институции. В един доклад, публикуван в Центъра за медиен, медиен плурализъм и медийна свобода, се посочва, че сливането на отделни до тогава медии излага на риск плурализма в тях. В доклада се посочва, че към това сливане не са приложени изискванията за оценка по отношение на концентрацията на пазара и нелоялната конкуренция – Наложи се е, и е, университетът да напусне Будапеща и да отиде в е, Виена поради новите правила за финансирането от чужбина. Независими научни организации към Академията на науките също пострадаха от тези промени. Комисията следи положението и комисията вече показа своята решителност да използва целият инструментариум на негово разположение по отношение на някои мерки предприятия от унгарските власти. По-конкретно, комисията започна поредица от процедури за нарушения във връзка с правата на структурите на гражданското общество – академичната свобода и правата на лицата, търсещи обежище и мигрантите. Ние търсим и други инструменти, като например Европейския семестър за постигане на тази цел. На 9 юли миналата година по предложение на комисията беше прията препоръка да се укрепи независимостта на съдебната власт и на рамката за борба с корупцията в Унгария, включително и чрез достъп до публична информация и преразглежда на правомощията на прокуратурата. В края на краищата, в заключение искам да кажа, че ние ще продължим да следим тези въпроси и ще настояваме за решаване на проблемите с върховенството на закона, защото това е въпрос от интерес на Европейския съюз и на европейските граждани. Благодаря на госпожа Юрова. Преминаваме към политическите групи. От името на НП давам думата на госпожа Мецола. Благодаря, господин председателю. Пак говорим за върховенство на закона. Притеснително е, че темата отново излиза на преден план. А, ние в а, е НП винаги сме се придържали към последователна политика. Винаги е ясно и насъмнено сме изисквали да има прозрачни процедури. Продължаваме да вярваме в това, защото ако няма върховенство на закона, институциите а, няма да могат да защитяват гражданите, няма да има доверие от страна на гражданите а, по този начин ние бихме могли да защитим правата на гражданите, благодарение на тези институции. Именно по тази причина този парламент трябва да защити върховенството на закона и винаги трябва да сме на страната на гражданите, на това, което е правилно и на а, справедливостта. Нито една страна не бива да а, прави компромиси с това, нито една европейска институция. Комисията на Европейския съюз също трябва да защити върховенството на закона. Ценностите е, на базата, на които е изграден Европейския е, съюз, е, трябва да ни обединяват. И докато гарантираме това, ние в същото време трябва да укрепваме и механизмите, които могат да укрепят върховенството на закона. В противен случай гражданите няма да имат доверие. Няма време да изчакваме промените. Нужен е механизъм, който да се прилага във всички държави и членки. Мерките също трябва да са еднозначни и винаги трябва да има надзор защото това наистина ще даде право на представителство на онези, които са ни избрали. И трябва да се противопоставим на онези, които рушат върховенството на закона. Благодаря председателя за групата на социалистите госпожа Спорек. Благодаря. Вече 17 месеца вече за, за, откакто започна процедурата срещу Унгария по член 7. Дали това промени положението в Унгария? Въпреки, че Европейския парламент продължава да говори, че се ограничават правилата, нарушаване правата на малцинствата, корупция, в комисията Либе обсъжда въпроса, но дори без техния доклад нещата са ясно. Няма напредък по член 7. Това не е само проблем на Унгария, защото по същия начин се поставят нещата и в Полша. Нека да кажем ясно. Европейския съюз няма възможност да възстанови върховенството на закона в собствените си държави членки. Време е за нов механизъм. Нека да настояваме и да ограничим финансирането на такива държави. Председателят, благодаря за Реню госпожа Стогарио. Uh, Дойдох тук с мисълта да кажа, че ние приветстваме изслушванията, организирани от съвета и същевременно се тревожим, че парламентът като че ли остава в страни и пасивен. Но за процедури не ми се говори. Реших да говоря за друго. За това, че е позорно това, което правите със собствената си родина, господин Орбан. Позорно е това, което правите е, за мястото на Унгария е в Европа. Срамно е това, което правите с академичната свобода, с плурализма в медиите. Никой насила не вкарва една държава в Европейския съюз. Присъединяването е цивилизационен избор и вие го потъпкахте. Унгария се развиваше толкова успешно с европейските фондове, а в момента вие, господин Орбан, страните, строите империя на омразата отново с европейски пари. Това е срамно. Ако нямаме подходяща процедура, трябва да я приемем. Ако нямаме законодателство, трябва да го приемем. Трябва да вземем всички мерки, така че да попречим на вас и на всеки като вас, така а, да позори страната си. И накрая обръщам се към съвета. Прозрачността не вреди на никого. Това е в интерес на гражданите, на европейските ценности и на Европейския съюз. Благодаря. Благодаря. От името на зелените Дълбоко Фил. Euh, Тъй като докладва, съм докладчик по въпроса за Унгария, нека да припомня, че финландското председателство много сериозно и много решително работи по въпроса. И се надявам, че хрватското председателство ще продължи по този начин. Ще продължи процедурата по член 7. Ние се надяваме, но и се тревожим, че положението бе доста объркано. Благодарение на изслушванията по време на финландското председателство отбелязахме, макар и мъничък напредък. Приканваме харватското и германското председателство да продължат по този път. Това е важно, защото не е лесно да оценяваме взаимно държавите членки, но ние трябва да да продължим по този път, особено като направим изслушване по въпроса за използването на европейските фондове. Госпожо Юрова, говорите за свободата на медиите. Трябва да си зададем въпроса на какво основание е това укрупняване на медиите. И както каза госпожа Сугаро, това е институционален проблем. Е, парламента все още не е получил официална информация и покана за ново изслушване. Утре предстои да гласуваме нашата резолюция по, и срещу, по процедурите срещу Унгария и Полша. В случая на Унгария комисия е, никой не е изслушан официално. За Полша, да. И не можем да продължаваме по този начин. На път сте да създадете прецедент, който няма да постави на равна нога нашите европейски институции, институция, което е неприемливо. Председателят, благодаря за идея господин Ривиер, прилагането на член 7 срещу Унгария, комисията трябва да се обърне и да се разбере с секретарията на Консела, защото тук говорим за политическо неправно решение. Европейския парламент бърза да се въведе и започне процедура срещу правителства, демократично избрани в държавите членки. Договора не го позволява обаче. Нека погледнем какви са резултатите от европейските избори. Този кръстоносен поход срещу смелия а, Виктор Орбан трябва да се преустанови. Защо е обект на атаки? Защото не допуска множество а, иммигранти в своята държава. Като се има предвид текста на резолюцията. Вие отново говорите за вмешателството на Русия, но а когато се иска прозрачност, вие смятате, че това е недемократично. Трябва хората да имат право да защитават своята държава. Но истината е, че вие се опитвате да наложите миграцията и няма да мине вашата злонамерена процедура. От сега се радвам да ви кажа това. Председателят от ЕКАРЕ, господин Прокачини. Благодаря, господин председателю. Имаше едно правителство, което беше легитимирано в демократични избори с право на самоопределение, с право на защита на границите си и премахване на тези религиозни и културни корени на крайните прояви. Но Франс Тимерманс, въоръжен с социализма, арогантността и бюрокрацията, реши към тази държава да приложи процедурата по член 7. И не само спрямо нея, но и Польша. Но с политическите цели, с които се използва процедурата по член 7, всъщност страда народа на тази държава. Нека да а, си а, помислим за това, което се случва подгответе се за една нова процедура по член 7 и е, срещу Италия в момента, в който тя реши да упражни възможността си да гласува. Благодаря за Обединената левица, госпожа Бьорк. Благодаря много. Европейския парламент взе отношение по събитията в е, Унгария за плахата за правовата държава и човешките права. Видяхме как Фидес ограничава свободата, преследва НПО, ограничава академичната свобода. За първи път е университет трябва да напусне страната. Виждаме как правителството се отнася към правата на мигрантите, посяга се на културните институции, а сега се ограничават и съд... свободата на съдебната система с един нов закон. А, нека да припомним и анализа на а, Нью Йорк Таймс. Там се говори е, за корупцията, свързана с европейското подпомагане. Каква е целта? Нека си кажем нещата направо. Опита да се задуши гражданското общество, опозицията е, не може да бъдат приети. Това не е демокрация, нито правова държава. В Унгария има много граждани, които искат друго развитие, права за различни общности, за малцинствата, върховенство на закона. Ние подкрепяме тези хора. Ние сме до тях, но това е и европейски въпрос. Не можем да продължаваме така. Зато и благодаря на финландското председателство на, за започнатата процедура по член 7, но както и с Полша, нещата вървят по крив път. Комисията трябва да направи повече. Нуждаем се от ефективен механизъм за мониторинг на правовата държава и сега, когато говорим за МФР, трябва да поставим ясни изисквания. Нито евро за такива режими. Председателят, благодаря. Е, е, чухме е, политическите групи. Сега госпожа Ферара. Благодаря. Общите ценности на Европейския съюз включват и защита на основните права на човека и основните свободи, което означава, че те не могат да бъдат ограничавани от правомощията на държавните институции. Правото на свободно изразяване на убежденията, правото на академична свобода са също сред ценностите ни и не само гражданите страдат от това. Това намалява и доверието в сътрудничеството между институциите и държавите в името на тези ценности. В различни държави членки, като Унгария, се задейства процедурата по член 7, но тя е много далеч от това да предложи някакво работещо решение и да се поправи е, положението там, където е необходимо. Не функционира е, тази процедура така както е предвидено. Разбира се, правителството на Орбан така може да продължи да работи необезпокоявано един а, безпристрастен европейски механизъм ще даде възможност държава по държава да се извърши наблюдение и да се предприемат адекватни мерки. Така ще бъдат защитени основните права и свободи и всички тези ценности, към които се придържаме. Благодаря. Благодаря. Давам думата на госпожа Ярока hogy a Magyarországról szóló vita Съжалявам, че този дебат за Унгария се превръща в ключов дебат в този парламент. Не само защото парламента не може да играе роля при прилагането на член 7, но и също така поради това, че се провежда а, една, едно политическо преследване, вместо да се борави с а, фактите. Чуваме всякакви обвинения, но никой не проявява интерес към фактите. Онези, които ни обвиняват, не се вълнуват от независимостта на съдебната система в Унгария и това, че а, има нулева а, поносимост към корупцията в Унгария. А, никой не обръща внимание на това, че повечето депутати тук всъщност се подкрапят от а, ляви, левите медии, които се противопоставят на правителството в Унгария. Водим дебат, който противоречи на духа на договорите и буквата на договората. Не може с агресивен политически дебат да се разрешат проблемите. Това мирише на комунизъм. Е, имате жълта, синя карта, госпожо Ярока. С въпрос към вас. Приемате ли? Госпожа Интвелт, благодаря ви, скъпи колеги. Малка корекция. Ние не водим дебат за Унгария. Водим дебат за унгарското правителство. Това е различно. Но вие се позовахте и. А, тук коментирам изказването на колегата и имам въпрос, ако позволите. Вие повтаряте едно и също нещо, че тук има обвинения. Слушате ли ме? Мога ли да си задам въпрос? Мога ли? Председателя, моля, уважавайте правилата на парламента и не прекъсвайте ораторите. Непрекъснато повтаряте едни и същи обвинения. Говорите за е, лявата преса. Не знам коя е тя. Но имаме а, е, три последователни комисии от а, е, този парламент. Венецианската комисия. Това са все независими институции. Те са независими. Нито са леви, нито са десни. Имаме съвета Европейския парламент с мнозинството. Къде са тези леви медии, за които говорите? Председателя, благодаря. Госпожо Ярока, имате 30 секунди за отговор. Има само 5 НПО-та, които ви предоставят информацията. Знам това, защото съм в постоянния комитет. И всъщност те ви предлагат само лъжи. Тези медии ви подават погрешна информация. Елате в Унгария и вижте нещата със собствените си очи. Благодаря, председателя. Думата има госпожа Барли. Благодаря. Едва в, само вчера генералният адвокат от Европейския съд поиска е, препоредни действия. Е, това е неутрална институция, може би колежката Ярока ще го е, признае. Сега нарушението и посъгателство срещу НЕПЕ. Хубаво е, че в такива времена имаме Съда на Европейския съюз защото процедурите по член 7 и в двата случая са зациклили. Е, просто се оказва невъзможно е, две държави членки да се отклоняват фундаментално от принципите и това, за жалост, точно това става и а, както каза и колежката Мецула, вече години ЕНП а, е, от години години отказва да нарече нещата със собствените им имена. Така че имаме съда на Европейския съюз, нуждаем се от повече действия, не бива да позволяваме които а, си купуват благоразположението на техните, на своите сънародници европейски страни, да продължават да действат по този начин. Трябва да наложим а, финансови санкции. Вярно е обаче, народът не е правителството в Унгария има много хора, които подкрепят Европа. На тях също трябва да дадем платформа и да се чуе и техния глас. Председателят, благодаря. Госпожа Донат, една минута. Благодаря. Както мнозина казаха тук, унгарското правителство краде европейски пари. Това продължава вече десетилетие и потъпква върховенството на закона. Европейския съюз не предприема никакви сериозни мерки, за да спре това положение. Унгарския елит е, трупа частни богатства, вместо да финансира училища, обществени проекти и така нататък. Но унгарското правителство приема това мълчание като насърчение. От кога говорим по тези въпроси? Имахме и доклада с Аргентини, в който се посочва какви са посегателствата срещу демокрацията, каква е безнаказаността. обидите срещу ромското население вече се приемат за нещо нормално. А ние продължаваме а, е, разисквания кръг след кръг. Европейския съвет също мълчи по въпроса. Много добре а, е, знаем какво трябва да се направи. Да видим истината в очите. Синя карта от е, Свен Симон. Приемате ли? Заповядайте. Заповядайте. 30 секунди. Мисля, че е изключително важно да направим разлика между факти и политически твърдения. За това, колежке, би било много важно в едно такова изказване да посочвате факти, съобразени с върховенството на закона, да посочите конкретни примери с доказателства. Мисля, че трябва да се съгласите с мен или имате думата за отговор. И други казаха, че нищо не може да противодейства на доказателствата. Елате, вижте, със собствените си очи ще се уверите какво е положението. Не ние политизираме проблемите. В въпроса за върховенството, за закона, ние говорим за чисти факти. Правителството потъпква това върховенство. Елате в Унгария и ще видите какви са посегателствата срещу свободата. И Конституцията се нарушава от тях. Благодаря, госпожа Кунке. Vad är благодаря, господин председател. Каква е целта на член 7? Става дума за правата на нашите съграждани, които продължават да бъдат потиснени? докато държ... правителствата на други държави решават да не се намесят. Колко още трябва да се влуши положението преди Европа да каже стига? Колко, какво още трябва да, се, да стане, докато волята държавните правителствени ръководители да последват волята на парламента. Става дума за това, че правителствата на държавите членки толкова се страхуват да не попаднат в фокуса на вниманието, че а, действат лицемерно. Европейския съюз трябва да действа и то незабавно. В противен случай ще загубим изцяло доверието на избирателите. Благодаря, казва председателят. Две неща искам да кажа преди да дам думата за следващото изказване. Виждам, че все повече са исканията за сини карти но трябва да кажа, че има, ще допуснем само една синя карта на всяко изказване. Печели този, който първи вдигне карта. Освен това, разбира се, има и